свързан с господин Рено Серна Джонто, който напуска ЕНП и се присъединява към ЕКР. Това въжи от днес, 7 юли. Следващото заседание.